Now. Yeah, withdrawn. Poprawka 309. Moment. Bardzo przepraszam, bo... 306. 306, pani Kostinger. No, no, no. No? No, no, sorry. Envy? No. Poprawka... NV49. NV49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 odrzucona poprawka trzysta dziewięć pan poseł dante bardzo proszę monsieur le président il me semble que vous avez oublié le trois cent cinq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 wobec państw trzecich jest wyjątkowo ważne. При сегашните обстоятелства, особено когато става дума за конкуренцията по отношение на трети страни, нещата са сложни. Благодаря сега на докладчиците и докладчиците в сянка. Стигаме до точка 8 от дневния ред. Много актуална, много важна тема. Мисля, че самия докладчик най-добре е да ни въведе сам в темата си. Е, Благодаря, господин председател. Наистина съжалявам. Е, съжалявам, ако така обърквам нещата, но трябва да помоля за отлагане на гласуването, защото е, списъка за гласуване не е изчистен до край, е, особено там, където е посочено дали да се гласува за или не. За да бъдем сигурни, че няма да има грешка при гласуването, моля за отлагането му. Не виждам някой да има нещо против. С други думи, наистина можем да приемем това предложение и да отложим въпросното гласуване. Важно е да има компромис, когато става дума за такава важна тема, още повече, че че темата е изключително значима. Сега благодаря ви и минаваме на следващата точка. Sprawozdawcą е Докладчик е господин Богович. Председателят се извинява. Всъщност има още едно гласуване, което съм пропуснал. Новият алианс за подобряване на продоволствената сигурност и изхранването. Водеща комисия е Либе. Гласуваме проекто становище, изготвено от Моли Скот Кето от, зеленото, от зелените. Предложенията за изменения са 152, но има и много компромиси, за които ви поздравявам. Докладващата желая ли да вземе думата? А ако не, можем да преминем направо към гласуване. Поправка първа. Кто е за? Изменение, изменение едно, кой е за, против, прието. Изменение 2 на авторката за, против, приема се. Компромис 1. Начало на електронно гласуване. Край на гласуването. Благодаря. Приема се. Компромис 2. Начало на гласуването по компромис 2. Край на гласуването. Благодаря. Приема се. Изменение 24. Изменение 24. За, против, трябва да проверим. Проверяваме електронно. Край на гласуването. Само с един глас, наистина малка разлика. Отхвърля се. 27. Кой е за? Против? Отхвърля се. Компромис 3. Начало на електронно гласуване. Начало на електронно гласуване за компромис 3. Sorry. Замикам гласуване. Край на гласуването. Благодаря. Изменение 31. Кой е за? 31 за, против, отхвърля се. Изменение 45 на авторката за, против, приема се. Компромис 4. Начало на гласуването. Замекам гласувания. Край на гласуването. Благодаря. Компромис 5. Начало на гласуването по компромис 5. Край на гласуването. Изменение 63 на Виегас и Сендра. За. Против. Отхвърля се. Компромис 6. Начало на гласуването. към гласование. Край на гласуването. Приема се. Изменение 122. 122. За. Приема се. Изменение 122 е прието. Изменение 102 на авторката за Приема се. Компромис 7. Начало на електронно гласуване. Замекам гласование. Край на гласуването. Приема се. Изменение 148 на Бранан, Тарабела и Нойхил. За. Приема се. 149 на Екхаза Кам Вегас и Сенра за. Приема се. 150 за. Трябва да провери. Замикам гласуване. Край на електронното гласуване. Много малка разлика. Приема се. 151 Рибейро за. Приема се. 152. Кой е за? Приема се. И така остана да гласуваме така измененото стано, проекто становище, начало на електронното гласуване. Край на гласуването. Благодаря на всички. Благодаря на авторката за изготвянето на това проекто становище. Нека и за в бъдеще да работим така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 Вчера ви обещах, че днес ще обсъдим една точка от дневна, дневния ред, която отложихме вчера. Това беше темата на господин Хойслинг за протичането на преговорите. Господин Хойслинг, желаете ли думата за кратко? Може би да ви дадем 3 минути да се подготвите, но междувременно пък ще ви информирам за следното. отправих писмо до господин Юнкер, в което посочвам колко е важна сегашната ситуация във връзка с извънредната криза на селско-стопанските пазари. Наскоро бях в Париж, срещах се, разговарях с фермери – в понеделник имахме извънредно заседание на нашата комисия, така че държах да се чуе и нашият глас. Смятам, че трябва да има интервенция на селско-стопанските пазари. А, писмото е, ви е изпратено, имате го в досиетата си, казах ви вече изпратих като господин Юнкер. А, както и до ресорния комисар. Защото в писмото става въпрос за програми за оказване на помощ от 2015 година. Просто исках да им обърна внимание и то настойчиво върху това колко е извънредна ситуацията. На заседанието на председателите на комисии повдигнах същия въпрос. Bardzo proszę, chce zabrać głos pan poseł e, Bardzo proszę. Господин Николсон, заповядайте. да, благодаря, господин председател. Преди всичко искам да ви поздравя за това, че се обърнахте към Европейската комисия по този конкретен въпрос. Но, трябва да кажа, не съм изцяло доволен от начина по който комуникираме с комисията. Миналия понеделник се срещахме с комисията и about the problems that's facing the farmers throughout Europe. But It's not just any more farmers in one region. Значи не става дума само за фермерите в един регион или в една страна, а за земеделците навсякъде. Е, няма значение дали говорим за тези, които произвеждат мляко или свинско месо или говеждо месо. Честно казано, това, което правим тук е да приказваме до безкрайност. Искам комисаря да дойде в нашата комисия. Винаги да идва след заседание на съвета и да ни казва какво ще прави. А не да четем от вестниците за това. Защото ние всички се срещаме с замеделците. Те не се интересуват от приказките ни. Те не знаят на къде да поемат. Замеделските стопанства се затварят. Някои просто излизат от замеделието. В, Жоз... в Страсбург Жозе Бове каза, че във Франция замеделците просто поемат живота си в собствените си ръце и престават да се интересуват от нас. Не можем да продължаваме да приказваме до безкрайност. Замеделците искат нещо да се направи, а не само приказки. И за това, господин председател, искам да ви благодаря за това, че сте се свързали с комисаря. Но е длъжно, е, наистина е длъжен комисаря да приеме, че имаме криза. И е хубаво, че го приема. Само, че това е криза в земеделието а, сама по себе си на собствено основание. Те са изправени с гръб към стената. Е, ще, в един момент просто ще се дишат от нашите услуги и честно казано ще бъдат прави. Так, и oddam глас kolejnym е, mówcom, маме филе часу. Да. И други желаещи имат, е, има които искат да се изкажат, имаме време за това. Да, точно така. В писмото си до господин Юнкер подчертах каква е ситуацията. Заместник председателят господин Тимерманс, който също присъства на заседанието на ръководителите на комисии в парламента, също чу нашето мнение, защото аз и там повдигнах въпроса. Господин комисарят Холган вчера беше на заседание на съвета по селско стопанство където съобщи, че предстои да бъдат предприяти различни мерки, като обаче по никой от тях не е взето окончателно решение, защото за всяко от тях, каза той, е необходимо време за подготовка. Говоря вчера за съвета на министрите на селското стопанство, които бяха разединени в мнението си, впрочем. Доколкото разбирам, френският министр е реагирал положително, не знам точно как, тъй че не ни остава нищо друго, освен да изчакаме подробно информация за това какви решения са взети на вчерашния съвет по селско стопанство. След като разберем какво е решено, всички членове на нашата комисия ще получат тази информация. И след това си мисля, че ще трябва да проведем много бърза писмена консултация, за да не чакаме до следващото заседание на координаторите. Ако разбира се, вие сте съгласни с това. Мога само да се подпиша под това, което каза господин Никълсън току-що. Много добре познавам ситуацията. Срещам се, разговарям с фермери и във Франция, и в Польша. Никой не знае по-добре от членовете на тази комисия, много от които сами са фермери, колко е трудно положението. Сега думата има господин Агньо, после господин Тарабела. Съвсем накратко, моля ви. Благодаря, господин председател. Съвсем бързо. Най-напред Искам да коментирам вчерашния съвет по земеделието. Като че ли са взети решения, във всички случаи са направени предложения в този дух, в който ние ще разискваме с комисаря. Това, което повече ме безпокои е бъвността. Нали? Ситуацията е тежка от две години и ние две години твърдим това. Имаме контакти с голям брой засегнати лица. Това, което се питаме, какви са точно решенията приети вчера. Това трябва да ни каже. Това трябва да каже пред тази асамблея от е, избрани представители комисарят. И ако има големи трудности в нашите държави, мисля, че е необходимо ние да бъдем изслушани. Когато комисарят идва пред нас, той трябва да ни каже какви са предложенията, които прави пред съвета по земеделие. Даже редно е не той да идва постфактум, а да идва по-рано, преди съвета, за да ни каже какво ще предложи на съвета. Всичко това е точно така. Но, господа, дами и господа, моля ви не повтаряйте това, което вече сте казали. В понеделник комисарят не можеше или не искаше да ни представи някакви конкретни действия. Той изчакваше съвета по селско стопанство. Сега не ни остава нищо друго, освен да изчакаме подробностите и тогава да говорим. Моля ви да не подемаме отново старата дискусия. Господин Агньо не искате думата, така ли? Сега тогава я даваме на господин Хойслинг. Also ich stimme Schniggelsen voll und ganz zu. Аз съм напълно съгласен с господин Никълсън. Не можем ли да го превърнем в традиция след всеки съвет по селско стопанство с ресорният комисар да идва тук при нас? Защото става дума за действия и мерки, които в крайна сметка трябва да бъдат одобрени от нас. Леко съм разочарован от редките ни срещи с комисаря, защото очевидно срещите му по света са по-важни, отколкото тези с нас. Не мога да приема такова нещо. Господин Тарабела. Il y a exactement un an... Вижте, точно преди е, една е, година говорих за тази криза в нашата страна. Е, тя бе неизбежна, но и ние я създадохме в един момент, в който натрупваме един след друг механизми за регулиране, неизбежно се стига до криза, но няма механизми за ефикасна безопасност. Има други големи производители, Съединените щати, например, където има контрациклични механизми, които позволяват на производителите да не излизат от пазара. Всъщност цените се сринаха главоломно, а сега сключваме а, споразумения за а, свободна търговия, където за Европейската комисия земеделието не е приоритет сега ОСП е мъртва днес. Тя вече не подкрепя земеделците, а това беше една от основните и цели в началото. Да се инвестира в количество, в качество, в достъпни цени и да се помогне на земеделците. Всъщност сега земеделците фалират. Затова трябва да се направи преглед на ОСП, възможно най-бързо, не след 5 години, и да бъде тя снабдена е, с помощни механизми, защото ние иначе изпускаме производството. Иначе ще започнем да купуваме отвън, както през 80-те години. Това е единият начин. Или пък регулираме, но смислено, като съответства търсенето на предлагането. Ale proszę o takie wystąpienia komisarza. Напълно съм за. Но винаги, когато комисарят идва тук, ставаме много любезни, съкън да не го обидим. Така че не ми казвайте тези неща. Мисля, че така със съответната строгост трябва да излагаме своите аргументи. Само ли ви една минута, не повече, в никакъв случай, иначе ще забуксуваме по дневния ред. Gracias, Много благодаря, господин председател. И аз се присъединявам към молбата комисара да идва тук и така, както го направи вчера, за да можем да постигнем някакво съгласие. Защото се говори за възможност да се намали доброволно продукцията на животновъдите. Много съм загрижена как точно ще стане това. Загрижена съм и от евентуалната нова формула, която ще засегне по-малките стопанства, защото виждали сме и други видове помощи за откос от производството, но важно е тук да се помисли за малките стопанства. Това е нещо, което за мен е проблем. Също така бих искала да попитам дали повечето депутати в тази комисия ще работим в посока регулиране на производството, защото аз смятам, че това е единствения начин да решим този проблем, който съществува сега. Господин посъл. Благодаря, господин председател. Бих искал да ви благодаря за това, че поставихте този проблем. Много се радвам, че ви организирахте среща с комисаря в Страсбург и написахте писмо до Юнкер. Смятам, че заслужаваме отговор. Комисарят ни обеща, че в рамките на една седмица той ще предложи мерки за ограничаване на предлагането на пазара. Крайният срок всъщност изтече вчера и не видяхме никакви предложения. А в съвета, доколкото знам, той каза, че на комисията ще трябва 3 месеца за да анализират ситуацията на пазара. Едва тогава комисията ще излезе с предложение. Мисля си, че комисията си игра игрички. Смятам, че комисарят би трябвало да дойде на нашето заседание и да даде обяснение. Защото селскостопанските производители във всяка страна внимателно следят какво случва. Срещам се с селскостопанските производители в нашата държава и им казах, че ще има предложение след Страсбургската седмица, но нищо не се случи. Госпожа Доц. You, uh, uh, Благодаря, господин председател. Отдавна съм член на тази комисия и съм имала удоволствието да се обърна към интернет, за да получа информация за решенията на съвета. Мисля, че това, което се прави, ще доведе до по-нататъчно намаляване на цените. Това, което се произвежда от комисията, са дългосрочни и средносрочни мерки. Ние имаме нужда от краткосрочни мерки, за да отговорим на кризата на пазара. Сега за доброволно управление на предлагането, за мен това е лепенка върху кървяща рана. И това няма да бъде мярка, която ще повлияе сериозно върху пазара. Имаме нужда от допълнителни и незабавни мерки. Благодаря ви. Пан посол Фланаган, Господин Фланаган. Така както аз разбирам нещата, преди да дадете работа на някого, запознавате се с професионалната биография на този човек. И е, задам си въпроса защо депутатите от Ирландия се противопоставяха на кандидатурата на Фил Хоган. Ние бяхме конкретно срещу неговата личност. Председателя прекъсва говорещи. Трябваше да ни чуете. Ние тогава ви казвахме всичко. Proszę то не е тема, че пана и оно ничему добрему не служи. Мисля, че това, което казахте току-що, няма да ни докара до никъде. Просто, моля ви, да не обсъждате тук вътрешните си проблеми. Госпожа Макгинес. Oh, I don't know, Chairman. It adds to the excitement of the debate. Да, но това добавя към цялата емоционалност на дебата и свободата на словото е нещо важно. Запознах се с доклад от вчера и имаше 9 мерки, включени в доклада. И те бяха предложени, някои от тях бяха прияти. Не съм убедена в тяхната резултатност обаче. И може би това е нещо, което ние трябва да разгледам. Мисля си, че тече един по-широк дебат. Има хора, които предлагат да се контролира производството в Европейския съюз и че това ще подобри цените, но, за съжаление, светът не работи по този начин. Ние трябва да обмислим сериозно бъдещата насоченост на ОСП. И това е един отделен дебат. И наистина трябва да приканим комисаря той да ни обясни всички тези девет мерки, какво е очакваното въздействие, кой ще ги финансира, дали има достатъчно пари. Истината е, че Нашите селскостопански производители страдат от ветото, на, от ембаргото наложено на, от страна на Русия, а за това Юнкер и комисарът нищо не говорят. Благодаря ви. Сега Юнкера еднозначно запарвам внесък. В своето писмо до господин Юнкер аз казвам ясно, че трябва да има европейска гледна точка по отношение на руското рембарго, която да е по-различна от сегашната. Трябва да се преразгледа, защото това води до отрицателни последствия за фермерите. В понеделник в 16 часа водихме такава дискусия, по време на която апелирахме и към господин Хан да направи всичко, което е по силите му, за да се преразгледа ембаргото. Достатъчно ясно му беше казано. И така, предлагам при, още преди следващото си заседание да поискаме информация от комисията и то много така подробна. С а, декларации няма да се задоволим. Просто искаме информация за това какво точно е било казано на съвета по селско стопанство и какво точно е казал комисарят. И действително прави сте, че трябва да помислим дали да не въведем правилото веднага след съвет комисарят да идва при нас. Сега мисля, че комисарят умишлено не ни каза абсолютно всичко. Ако още на седми ни беше казал, смятаме да правим това, това и това, щяхме да сме с големи очаквания. Сега господин Дантен и край на дискусията. Благодаря, господин председател. Аз, както всички колеги, се запознах с предложенията, направени на съвета вчера. Това, което ме поразява най-много е, разбира се, фактът, че не се предвижда никакво финансиране за всичко това. И има един съществен въпрос, който трябва да бъде поставен. Той вече е бил поставен. Когато а, се стигне до управление на кризата, а, се вземат парите от кредитите, бюджетните кредити, които те би трябвало да получат в първия стълб за следващата година. Тоест, два пъти ги санкционираме. Първо, понасят последствията на кризата, защото не ги подпомагаме на време, а на второ място, на следващата година след кризата, те не получават помощите, на които биха имали право при нормални условия. Така че, изправени пред кризата, трябва да си поставим и въпроса за ембаргото. Господин Юнкер сигурно е човекът, към когото трябва да се обърнем, за да ни отговори дали има възможност за бюджетни средства в допълнение към съществуващите. Може би, обаче, има връзка между кризата с а, миграцията и кризата в земеделието. Можем поне един път да се получим от Съединените щати. Нека да дадем пари, на, а, за да се купуват европейските земеделски продукти и с тях да се дава храна на мигрантите. Точно това казахме на срещата с комисаря Хан. Искате ли да кажете нещо, което още не е било казано? Моля много кратко. <clears throat> Da, două cuvinte chiar, domnule președinte. Stimați colegi. Благодаря, господин председател. Уважаеми колеги, когато имаме свръх, производство и свръх предлага на пазара, било то мляко или свинско месо, ако няма конкретни мерки, които да насърчат селстопанските производители да се приориентират към производство на други продукти, ще имаме криза. Смятам, че трябва да се потърси бързо решение. Благодаря ви. Благам, не повтаряйме речи, които бе повиджана. Моля, не повтаряйте неща, които вече сте казвали. Yes. Thank you very much. I will, I will not take the time. Няма да отнемам от времето ви искам да кажа, че ние обсъждахме този въпрос, обсъждахме различните проблеми в основата на кризата. Мисля си, че ясно беше заявено, че ембаркото е един от проблемите за някои държави. Това е много сериозен проблем, но изобщо не е проблем за други държави, защото просто те не са пострадали от това ембарго. Трябва да имаме пълна картина за това какви са причините за кризата и трябва да се предложат мерки за преодоляване на тези причини, защото имаме голяма криза и тя трябва да бъде преодоляна. Но за целта трябва да имаме много ясна представа, пълна картина на всичките причини, предизвикали кризата. Благодаря ви. Господин Фланеган, моля ви, по същество и кратко. The truth hurts. I am sticking to the point. Да, винаги се придържам към това, което е нашата тема и говоря по същество. Мисля, че większość нас сърце боли. Niektórzy pewnie, niektórzy mają... Мисля, че на всички, на всички ни болят сърцата. Може би някой си е навлякал и здравословни проблеми точно поради тази причина. Мисля, че на мое място бихте реагирали по същия начин. И сега да попитам, можем ли да приключим за сега дискусията? Значи писмо до комисаря ще има още едно, но много ви моля в политическите групи се застъпвайте с същата решимост, с каквато говорите тук за нашата кауза, за да може и на председателският съвет нещата да се кажат по същия начин. Господин Хан беше тук при нас. Макар, че беше в 4 часа след обед, все пак дойдоха много хора и им благодаря, че присъстваха. С сега трябва да се върнем на точка 6, точката на господин Хойслинг. Моля за вашата кратка информация. Част от казаното току-що засяга темата. Да, трябва да ви поправя. Вие казахте, че всички сме били много любезни към комисаря миналия път. Аз не съм съгласен. А сега за трилога. Четвъртия трилог беше на 29 февруари за регламента за биологичното производство. Там ставаше дума за търговията, 41 и 42 параграф, както и за 7 и 9 общи правила за производство. Много подробно се занимавахме с вноса и трите институции са на едно място, че е, това, което сега наричаме гъвкава еквивалентност, отговаря на бъдещите тенденции. От комисията беше предложено и за вноса да има изисквания за съответствие, което звучи добре, но на практика ще бъде много трудно тогава всички ние ще трябва 100% да спазваме европейските стандарт, стандарти, което не винаги е възможно. А, съгласихме се всички, че при вноса трябва да се отчитат и някои местни особености по отношение на вложените продукти и вещества трябва да се отчитат местните условия. Прекъснахме заседанието за кратко, постигнахме компромис, така че смятам, че позициите на съвета и парламента се сближиха, с изключение на един въпрос, по който не можем да се разберем от началото на преговорите. Непрекъснато възниква конфликта за актове по делегация или актове за приложение. Парламентът не може да приеме това, което твърди съветът, а именно, че можело да се действа само с актове за приложение. Така че винаги, когато става дума за тези актове, сме сложили средни скоби, но в някакъв момент ще трябва да вземем окончателно решение. Също така поспорихме за така наречените смесени предприятия. Договорихме се, че те са приемливи, когато биологичното производство е много ясно разделено от конвенционалното, което обаче се отнася за рибарството парламентът след консултации с докладчиците реши, че няма да прави компромиси и ще държим да има ясно раз, разграничение между конвенционално и биологично производство. Ако въобще приемаме за напред смесените предприятия, както сме се разбрали с съвета, ще трябва да променим и правилата за прехода. До сега не е имало преход. Такива правила, по тях ще се договорим. Мисля, че сме направили важна стъпка напред по най-важните въпроси. Следващите тристранни преговори са другия вторник. Както казах, ще се опитаме в рамките на холандското председателство да обсъдим всички важни въпроси и да постигнем резултат по тях. Зависи обаче дали ще се разберем за актовете по делегация и актовете за приложение. На всички тристранни преговори това е един и същи проблем. Просто парламентът не приема упоритостта на съвета по този въпрос. Така че държим да бъдем, да участваме в работата и по-нататък. Работният климат беше много добър на последните преговори и се надявам, че и на следващата тристранна среща ще постигнем положителен резултат, без да отстъпваме от важните си позиции. Благодаря. Уважаеми дами и господа, сега ще ви помоля за много кратки изказвания. Господин Никълсън, господин Тарабел. Много благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за изготвения доклад. Имах възможност наскоро да се среща с, с, с стопански производители, които се занимават с производство на биологични комбинирани фуражи в Обединеното кралство. Много от тях са базирани в Северна Ирландия, имат и големи предприятия в Обединеното кралство като цяло. И те поставиха редица въпроси, като закупуване на суровини, например. И трябва да кажа, че в научно-изследователската дейност и иновацията, свързани с изхранването и цялата економическа и екологична устойчивост, се поставят проблеми, свързани с това как ще влияе тези промени върху цялото биологично земеделие и това включва също и биологичното животновътство, отглеждан свине и птици. Защото няма достатъчно биологично производство в Единеното кралство, за да се гарантира необходимото количество протеин, което е необходимо за животновътството, биологичното животновътство. Така че реалността за биологичното производство на птиче и свинско месо означава, че трябва да постъпват фуражи от биологични селски стопанства. И това, което се предлага, няма да проработи на практика в Европейския съюз. Това, което се предлага, е откъснато от реалността. Казвам за това, защото, разбира се, доволни сме от това, че докладчикът казва не, няма да възприемем тази линия, защото проблемът с това предложение е, че се вижда как по различен начин се толкова европейското законодателство в различни региони, но имаме нужда от един дългосрочен преглед на пазара на биологичните фуражи и трябва да се помисли как да се разшири този конкретен сегмент. Защото има проблем и трябва много сериозно да помислим какво да направим, защото секторът се разширява, потребителите го искат, производителите го искат, но има дефицит на суровини. И ако се внася биологичен фураж, ако се внасят биологични суровини извън Европейския съюз, никой не може да гарантира това, че те наистина са биологични, не може да гарантира и качеството им. Не смятам, че трябва да създава допълнителна бумащина и бюрокрация. Много хора са много загрижени от е, това, което се случва с сектора на биологичното замеделие. Хората, които работят този сектор и искат този сектор да се разширява, да расте. Но трябва да се мисли за предложенията, по-скоро за последиците, които в момента все още е трудно да се предвидят. Благодаря. Proszę Państwa, no, mamy problem czasowy. Уважаеми дами и господа, имаме проблем с времето. Господин Тарабела, заповядай. Проми, президент, Обещавам, не повече от две минути. Говеждото месо е сектор, който се разраства в Европейския съюз. В европейски мащаб бизнесът е на стойност 32 милиарда евро. Тоест, говоря за сектора на а, биологично чистото производство. Необходимо е да има а, много ограничителни норми за вноса. Няма смисъл да се внася каквото и да е и то без никакъв контрол. А, това означава, че нашите биологично чисти продукти а, ще а, бъдат поставени в силно неравностойно а, конкурентно положение. За смесените предприятия не съм много убеден. За смесените ферми не съм много убеден. Трябва да се вярва в биологичното производство, защото сега сме нагребена на вълната Вярно, че за смесеният характер на някои стопанства може да се е, съжалява, ако се ориентираме към биологично чисто производство, но може би трябва да има някакъв е, е, така някаква пролука за преход в едно стопанство да се съчетават и биологично чисти и не до там биологични продукти. Е, що се отнася до търговията с Съединените щати, е, не трябва да се лишава от стойност е, нашето биологично чисто производство. В Европа не са добре представени дребните производители, които се занимават с истинско биологично производство, би трябвало тези, които днес са лишени и са изпаднали в пълна безпътица в европейското земеделие, да знаят, че съществува и възможност да се произвежда малко и много качествено. Още веднъж ви припомням, че нямаме много време. Господин Ропе и край на дискусията. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда съвсем лаконичен. Най-напред искам да благодаря на колегата Мартин за важния документ. Желая ви да бъдете здрав и се надявам, че ще успеете да постигнете и други цели. По отношение на смесените стопанства, някои държави и членки имат екологични или неекологични ферми. И в Литва съществуват и двата вида. Това, което е важно, е дали е, смесените е, стопанства могат е, да съществуват завинаги. И, така че в един момент държавите членки да преразгледат нормативната си уредба или в някакъв момент е, ще се ориентираме към преходен срок. Например, производители с парници в Литва са се обръщали към мен за съдействие. Те се нуждаят от доста дълъг преходен период. Господин Хас, наистина имаме само една минутка. Моля ви, не, не благодарете, господин Хойслинг. Нямаме време за благодарности. Добре. Само накратко за вноса. Без внос не можем да минем, всички го знаем, но същевременно трябва да е, се спазват европейските правила и стандарти. Е, а в момента в различни страни са различни стандартите. Не може да продължава така. Просто трябва да се опише пътят, по който трябва да се мине. Това е важното, как да опишем пътя, за да бъде оптимален резултатът. И две думи към Марк Тарабела. Според мен е ненужно тук да подновяваме вече приключени дебати. Гласували сме определена позиция, знам, че не всички я подкрепят, но след това да се подема кампания в пресата, в която да се казва, че Европейския парламент иска да допусне пестициди в биопродуктите, това е безобразие. Ние не искаме такова нещо, напротив, ние искаме да наблегнем на превентивната дейност. Не е честно да се подема такава кампания, в която да излиза, че ние и съветът искаме да натъпчем с пестициди пестициди, биопродуктите. Не за това става дума. Просто биофермерите, които в крайна сметка също носят отговорност за пестицидите, използвани от техните съседи. Искаме да ги облегчим. Друг е въпросът какви гранични стойности ще се определят. Нека да не подновяваме този дебат. Bardzo dziękuję. Proszę Państwa, proszę mi wybaczyć, że... Благодаря. Моля да ме извините, че не дадох думата на всички, но сега комисията ще я получи и моля ви съвсем кратко. Дами и господа, чухме доклад за това как вървят тристранните преговори. Всъщност нямаме правило комисията да коментира такава информация, но ще допуснем изключение. Благодаря. Само един коментар, господин председател. Както беше споменато от господин Хойслинг, вече са проведени четири заседания по тристранните преговори и петото ще се проведе скоро, така че бързо се развиват преговорите. Много ще се радваме да се постигне компромис по това сложно досие, но ако искаме да се придържаме към графика, зададен от Нидерландското председателство, т.е. да постигнем политическо съгласие през юни в края на Нидерландското председателство, трябва да работим с още по-ускорени темпове. Както знаете, след няколко дни ще се навършат две години, откакто комисията внесе предложението за биологичното замеделие. За момента пречим на този сектор в Европа да реализира пълния си потенциал. Данните показват, че нараства търсенето на биологични продукти и търсенето нараства по-бързо, отколкото търсенето на традиционни съвстопански продукти. Трябва да ускорим междуинституционалния процес, ако искаме да постигнем съгласие до края на юни. Благодаря ви, господин председател. E, Много ви благодаря. Бях ви помолила, ако имате да казвате нещо специално, да вземете думата. Иначе можехме да си спестим това, което чухме. Само едно изречение, ако обичате. Едно изречение. Наистина е трудно да се управлява времето. Господин председател, вие не сте този, който да каже дали моето изказване ще бъде полезно или не. Недостойно е това да се чува в една комисия на Европейския парламент. Е, е, значи закъсняваме, защото вие много трудно организирахте гласуването, господин е, председател. Във всеки момент, в който има гласуване, трябва да се гласува дълго и повторно за много прости списъци. Комисията е орган, който не е бил избран. И за това не бива аз да из... говоря след комисията. Аз съм избран. Вие сте председател на комисията, за да създавате условия всички от... ние да се изразяваме свободно. Благодаря ви. Абсолютно прав сте. Но мислех, че вземате въпрос, думата по същество. Иначе приемам за сведение това, което ми казахте. Да приключим дискусията за сега и да преминем към точка 10 от нашия дневен ред. Доклад за напредъка в областта на енергията от възобновяеми източници. Становището е изготвено от колегата Богович. Имате 5 минути. mnenje o napredku na področjih obnovljivih virov je komisija pripravila junija lansko leto. Благодаря. Докладът за напредъка в областта на енергията от възобновяеми източници беше представен от комисията през юни, през, я, през януари, през юни имаше известен спорт между Енви, Итре и нас за това, кой да пише доклада. А, така че трябваше да поизчакаме, докато се определи кой за какво е компетентен. Така че не можах да а, спазя графика. Още в началото на февруари трябваше да свикам заседания на докладчиците в Сянка, но това не беше възможно, така че ще ме извините. Сега обаче конфликтът е изчистен, изгладен и ще се придържаме към графика на ИТРЕ, която е водеща по този доклад. Трудно беше да се разработи този текст, но се по отношение на доклада на комисията за възобновяемите източници. Това е важен документ, става въпрос наистина по същество за това какво трябва да се прави в тази област. Директивата за насърчаване на енергията от възобновяеми източници е поставила ясни цели до 2020 година. 20% енергетика от такива източници, 10% в транспорта от тях, задължителни цели за държавите членки и всичко това до 2020 година. От доклада на комисията става ясно, че целите, целите за все по-широко прилагане на възобновяеми източници полека-лека се постигат. Около 19 държави членки вече са надминали стойностите, които са им зададени предварително. Има някои държави членки, които трябва да предприемат мерки, за да спазят с графика. Но така или иначе основната цел 20% възобновяеми източници не е застрашена, вероятно ще бъде постигнато и повече. Що се отнася обаче до транспорта, нещата стоят друго яче. Там целта е 10%, сега сме някъде около 6%, което е доста под динамиката, която беше предвидена. Тук трябва да се предприемат мерки. Нашето становище се отнася, разбира се, се е строго за областта на селското стопанство. Няма много, не може да се пише много дълго становище, така че съм изтъкнал преди всичко възможностите на твърдата биомаса, биогоривата за транспорта и биоетанола, произвеждан от суровини, от селско-стопански происход или от отпадъци. Що се отнася до твърдата биомаса, това е важен източник за производство на топлинна енергия. До 2020 година очакваме засилено търсене на такава биомаса и то с 37% е, повече в сравнение с 2012 година. Това се изпоменава в доклада на комисията. С други думи, ще трябва да има и внос на пелети. 15 до 30 милиона тона годишно е прогнозата. Няколко, по-рано бяха 4,3 милиона тона, говоря за 2010 година. Госпожа Кастинг също писа доклад, от който става ясно, че има много възможности и в областта на горското стопанство. Рационалното управление на европейските гори може да направи така, че да ги експлуатираме без да ги застрашаваме. Биогоривата и биоетанола се използват все повече. 20, 75% от количествата се произвеждат от европейски суровини това е захарно цвекло, пшеница и царевица. Мисля, че тези стойности трябва да бъдат запазени, ако не е повишени, защото биоетанолът е и допълнителен източник на доходи за селското стопанство. Тук трябва да сме по-амбициозни. В доклада си посочвам, че е време още повече, че има, а, излишество, а, има а, излишество от производство на някои зърнени култури. Те могат да се използват за а, производството на биоетанол и по този начин да се допринесе до регулирането на пазарите. В същото се отнася и до захарното свекло. След премахването на квотите ще има свръхпредлагане. Това е въпрос, който си струва да бъде обсъден. Е, е, е, Имаме срок до 20 април за измененията. на 25 и 26 е, април ще трябва да се гласуват тези изменения. Също така през април ще и още преди да свърши месец април ще има заседание на докладчиците в Сянка, за да координираме измененията. Бързаме, тъй като е, искаме да спазим графика на ИТРЕ. Те искат да обсъждат на 20 април измененията. Благодаря. Благодаря за това, че спазихте времето си. Господин Капуто. Благодаря, господин председател. Докладчика Богович вече ни запозна с проблемите, включително и с техническите проблеми, които вече нееднократно са били предмет на дебат. Съгласен съм с него, че възобновяемите енергийни източници са важен стълб в Европейската енергийна стратегия. Освен това, те могат да дадат мощен тласък на економиката като цяло и по-специално на селското стопанство и иновациите. Тези източници, освен всичко друго, са програмируеми източници. Те имат специфичен характер и ни дават възможност да се стабилизира енергийната мрежа в Европа. За това трябва да ги подкрепяме. В доклада се говори за интелигентните мрежи, които ни позволяват да използваме и енергия, идваща, например, от селскостопанските отпадъци. И разбира се, трябва да се премахнат пречките в държавите членки пред развитието на тези интелигентни мрежи. Необходимо е да се работи по това тези пречки да бъдат премахнати в държавите членки. Съгласен съм с докладчика като цяло, но има един аспект – който според мен трябва да се включи. Става дума за агроенергийните проекти. Това би могло да създаде стимули за използването на продукти с селскостопански происход. Необходимо е да има такива центрове, в които да се концентрират дейностите по производство и разпределение на електроенергията. И е много важно държавите членки да го правят. Това ще бъде много благоприятно за всички. Благодаря ви. Господин Ендро, имате думата. Благодаря, господин председател. По този доклад ми се струва, че е важно и да релативизираме това, което казаха колегите. Докладчикът дава е, определение на биомасата е, с оглед на земеделската дейност. Мисля, че не можем да се ограничаваме. Трябва да говорим и е, за отпадъците. Е, които могат да се използват като биомасата и е, за е, самата замеделска дейност. Замеделието е за това да се храним. Нали? Не може е, сега да си поставяме такива въпроси, каквито поставя докладчикът. Рентабилни ли са биогоривата? Е, при положение, че е, твърдите горива в момента са с най-низките си цени напоследък. Тук има и конюнктурни съображения, които трябва да се отразят в доклада. Е, трябва да се направят изследвания за рентабилността. Възможно е цените на земеделските продукти още повече да снижават значи принуждават се замеделците още повече да снижават цените и всичко върви надолу. Това на фона на днешната криза. Понякога в този стремеж да се хване някаква цена, ние губим от поглед въпроса за устойчивостта. Трябва повече да се настоява на възобновяемите енергийни източници, е, като е, в селските райони се правят е, проекти, индивидуални или колективни, които позволяват да се диверсифицират източниците на доход, но това трябва да се прави внимателно. Мисля, че е добре да се настои на важността на втория стълб и връзката на втория стълб с развитието на селските райони, което позволява да се акцентира върху възобновяемите енергийни източници. Уважаеми дави и господа, моля ви казвайте само новите неща, които до сега не сме обсъждали. Заповядай. Ačiū pirmininkė. Iš tikrųjų, manau, kad tai labai. Благодаря, господин председател. Смятам, че това е един много важен доклад. Той е важен за нашето селско стопанство, тъй като ще ни помогне да се развиват по-добре нашите селски райони или регионите като цяло, защото има региони в Европейския съюз, в които има много биомаса и тази биомаса понякога се предлага в обеми двойно надвишаващи търсенето и в национален мащаб. Трябва да имаме устойчиво селскостопанство и нека да не забравяме, че днес 50% от нашата енергия идва извън Европейския съюз, от държави извън Европейския съюз. Това са огромни пари и определено можем да ги използваме по-добре за по-различни цели, отколкото да купуваме енергия от трети държави. Крайна сметка това ще бъде добре и за селскостопанските производители, и за бюджетите на държавите членки. Нека да не забравяме, че биомаста може да се използва не само за отопление, но и за производство на биогорива, нещо, което ще намали замърсяването. Например, отпадъците от сектора на горското стопанство и производството на дървесина може да се използва за производство на енергия. Благодаря ви. Much, Много благодаря, господин председател. Преди всичко искам да благодаря на господин Богович за прекрасното проекто становище Съгласен съм с по-голямата част от доклада, обаче има някои неща, които искам да подчертая. И искам да подчертая колко е важно да се модернизира селскостопанското производство в Европа, за да може да се преодолее отрицателното въздействие на селското стопанство върху околната среда и да допринесе за производството на устойчиви възобновяеми енергийни източници. Ние знаем, че сектора на транспорта има проблеми с постигането на целите за използване на възобновяеми източници енергия до 2020 година. И когато говорим за сектора на транспорта, искам да подчертая, че също така е много важно да се използват възобновяеми източници и за електрически автомобили – за да имаме горива, които отговарят на изискванията за смягчаване на въздействията на изменението в климата. Ако произвеждаме много възобновяема енергия в някои държави членки, но не можем изцяло да използваме в други държави членки тогава няма смисъл да се произвежда този вид енергия. Също така има един друг спорен въпрос. Северен поток 2. Извинете, мислех, че разполагам с повече време, за това ще свърша. Мисля, че не съм съгласен с точка 6 на този доклад, но така или иначе ще се върна към този въпрос по-късно. Не съм съгласен да се използват продукти, които могат да бъдат използвани за храни и за производство на енергия. Да, благодаря ви, господин председател. Много интересен е този доклад. С много неща съм съгласен. В момента в Ирландия има призив да се засаждат повече дървета, да се пести повече енергия. Обаче трябва да мислим за закона на непредвидените последици. В някои райони в Ирландия се засаждат дървета, които не растат много добре. Те увреждат влажните зони, които са много важни, например, за производството на торф. Мисля, че трябва да се разглежда този проблем. Също така не ми допада особено идеята да кара моята кола, като използвам гориво, произведено от храни. Особено когато слушам в новините по радио, че има хора, които умират от глад в Африка. Благодаря ви. Пан доктор Ман. Tak for det. Øh, jeg synes også, at det er godt, vi ligesom... Господин Дорфман. Også imellem landene, fordi vi har stor... Øh- Благодаря, господин председател. Е, според мен има доста големи различия в отделните държави членки. Някои са по-напреднали от други. Трябва да се стремим към дългосрочни решения, да се стремим и към солидни научни изследвания. Ако се използват площите за биоцаревица в Германия и в Дания, това означава високи цени за земята. И земеделците губят тази земя, защото не могат да платят цената и. Така че има и последици, които не сме домислили, когато предлагаме да се прави един или друг избор. Чрез научни изследвания можем да стимулираме използването на енергия от ветрогенератори и да се стремим към трансформация на енергията, да я получаваме от ветрогенератори, а да я трансформираме в енергиен носител, който може да се използва в транспорта. Така че да ограничим използването на твърдите горива като източници. Е, Следващият оратор. Благодаря, господин председател. Проектът на становище е посветен предимно на биогоривата, но нека да не говорим само за биогорива. Говорим и за възобновяеми енергийни източници, слънчева енергия, енергия от ветрогенератори. В Италия, например, има мощности за извичане на енергия от изгарянето на отпадъците. Към 2020 година ние имаме определена цел за по постигане на определен процент енергия от възобновяеми енергични източници. Но не трябва да предаваме тази дейност в ръцете на мултинационалите, които държат производството на слънчеви панели и ветрогенераторите и така изкривяват и цената на земята, и цената на енергията, и цената на производството. Трябва да се стремим и към производство от хората за собствени нужди. Има възможности, чрез които хората могат не само да ползват енергия, а и да я произвеждат сами. Когато се използва интензивно земята, особено ако имало пестициди на нея, ако използваме интензивно, за да отглеждаме а, култури, чрез които да произвеждаме биогорива, тогава ще са ни необходими хиляди години за възстановяване на тази почва. Значи е, не бива е, да забравяме, че земята, на която се произвеждат такива култури, има определен капацитет да се самовъзстановява. И не бива да изчерпваме този капацитет. Мисля, че в този дух ще е, обмисля и внасянето на изменения към доклада. Uh, Господин Агнил, благодаря. Ние говорим за биомасата като възобновяем източник на енергия е, но е, не съм сигурен дали в доклада се разбира колко крехка е тази конструкция. Аз имам личен опит. Е, по този път съм вървял и съм изгубил много пари. При биомасата важно е първо да се използва на място и второ производството да не е скъпо. А ако това се реши, тогава говорим за нещо рентабилно. Аз се надявах този доклад да осветли нещо много положително от биомасата. Зърното се вкарва в етанолов завод и е, се произвежда етанол, с който се захранват транспортните средства, обаче това, което остава, се използва като фураж. Това е един много сериозен положителен аспект на използването на биомаса за енергийни цели. Пани по Благодаря. Госпожо Петио, искате ли да се... Госпожа Петир, искате ли да се изкаже? Да, благодаря. Искам да благодаря Искам да поздравя автора на доклада за неговите предложения. От темама, кои ни са надлежност отбора за полиоприрода. И други колеги също внесоха много полезни предложения. Има, разбира се, и теми, по които компетентността е на ИТРА и ЕНВИ, където съм докладчик но трябва да се има предвид колко е важен селско-алстопанският аспект, колко е важно да се посочи, че има много а, полезни селско-стопански площи под угар обаче Важно е местното население да е, може да използва тези площи под угър и ресурсите, които се отглеждат там, да бъдат източник за биогорива, защото това ще допринесе за изпълнението на предначертаните цели. Така че подкрепям идеята за последователно и активно горско стопанство, за намаляване на емисиите на въглероден диоксид като важен принос за борбата с измененията на климата. Комисията вече посочи, че упростяването на административните процедури върви много бавно в държавите членки, така че нека да апелираме към тях да ги упростят. Прошу представителя комисии сега ще помоля представителя на комисията Джулио Валви, генерална дирекция енергетика за становище. Yes, thank you, Mr. Chairman. Благодаря, господин председател. Приветстваме всички много интересни коментари. Искам да напомня, че тази комисия има много ясна цел – Европа да стане световен лидер в сферата на възобновяемите енергийни източници и има поставени цели за 20% до 2020 година и цели за 2300 година. Наскоро преразгледахме съответна директива, за да може да има нова уредба за енергийния сектор преди целите за 2300 година. Също така трябва да включим възобновяемите енергийни източници в нашата енергийна система. По този начин енергетиката ще има ключова роля и особено възобновяемите енергийни източници, защото имат ключова роля за отоплението, транспорта, други сектори. А също така, що се отнася до европейската уредба за производство от кооперативите и производство на енергия за собствено потребление от стопанствата, то тук също биоенергията може да има изключително важна роля, енергията от биомаса. Също така, що се отнася до периода след 2020 година, също така ще преразгледаме европейската политика за устойчивост на биологична енергетика. Тук ще разгледаме и устойчивостта на производството и използване на биогорива и ще разгледаме горското стопанство и също така ще помислим как да избегнем непредвидените, непланираните последици, например това да не се превръщат продукти, които могат да служат за производство на храни в горива. Благодаря, господин Богович. Искате ли накратко да кажете нещо в заключение? Хвала за е, те и туди за... Благодаря за всички изказвания, благодаря и за проявеното разбиране за това, че до сега нямахме възможност да се видим с докладчиците в Сянка. Още веднъж графика до 22 март е срокът за е, внасяне на предложения за изменения. Благодаря на всички за изказванията. Виждате, че в селското стопанство цените, както и другаде, са много променливи. Особено цената на петрола се мени много бързо. Така че делът на енергията от възобновяеми източници трябва да бъде по-постоянен. И включването на селското стопанство към постигането на тази цел може да допринесе много. Точка 6, разбира се, че е малко спорна, там където става дума за постигане на повече ценова стабилност. Но когато говорихме за млякото, нещата бяха сходни – когато бяха премахнати правилата. Същото се отнася за захарното цвекло през 2016-2017 година. Може би това може да се регулира, защото свръхпредлагането също е немалък проблем. Местното производство, разбира се, е цел, която трябва да се съчетае с други екологични цели – съвършено. Правилно беше споменато, че има големи необработваеми площи, които също представляват потенциал. Слънцето, вятърът като енергоисточници също бяха споменати, но това са системи с перспектива 10-15 години, където променливостта на цените не е толкова голяма. Ако имахме подобни правила в е, селското стопанство и там щяхме да имаме по-стабилни цени. Във всеки случай с нетърпение очаквам по-нататъчната дискусия. Аз като докладчик, разбира се, трябваше да се огранича само с темата селско стопанство. Благодаря. Пани Посел że będziemy mieli mało czasu. Przedłużamy dyskusję. I така, как да кажа на следващата ораторка, че нямаме време. Всички искат да вземат думата, дискусията се проточва и накрая нямаме време. Сега стигаме до нестабилността на цените. Е много важна тема, особено на фона на сегашната ситуация. Думата има госпожа Анжелик Дюлае. Накратко. Благодаря, господин председател. Наистина ще се опитам да бъда лаконична, макар е, че е, подчертахте и вие значението на проблема. Е, ние сигурно ще имаме е, и други дебати. Най-напред, господин председател, драги колеги, искам е, да ви благодаря е, за времето, което ми предоставяте. Това е много важна тема за европейското земеделие, особено при сегашната тежка криза, с която сме запознати. Летливостта на цените е нещо, което ни занимава обратно. Има много големи а, вариации а, и в много кратки срокове ги наблюдаваме. А, това е с тежки последици за сектора на земеделието. Има тежести, които проистичат от промените в климата. Има, освен това, и много спекулация или опити за спекулации. В е, нашия свят, за съжаление, този феномен не е изолиран и засяга всички държави членки. Чрез ОСП Европейският съюз е, се опитва да адаптивно да предложи решения за променливостта на цените. Е, трябва да се предложат е, такива решения, които да подобрят доходите на замеделските производители. Имахме е, разговор с експерти през февруари. Това очерта някои възможности за решение. Ще цитирам само основните. Е, застраховане, организация на двата стълба на ОСП, прозрачност на пазарите, преки помощи, мерки за управление на кризите, мерки за промоция, създаване на контрациклични механизми, подобряване на конкурентното положение на земеделците и действия в защита на нашите земеделци в пределите на Г20. Но това не може да се изчерпи в едно единствено изслушване – е, и са необходими решения не само технически, но и политически. Има голямо разногласие между комисията и парламента за това как, как да се постъпи. Аз съм земеделка по професия и за това няма да ви занимавам с научна литература. Ще ви кажа какво предлагат земеделците и от какво имат нужда. Ние имаме нужда от ясни, точни, прецизни идеи много са понесли земеделците и това ни задължава да бъдем прагматични. Е, комисията и е, съвета трябва да получат е, от нас предложение за възможно най-ефикасното решаване на проблема с променливостта на цените в следващия вариант на ОСП. Тук ще стъпим върху три елемента. Първо, обективна констатация на ситуацията с променливостта на цените и а, е, анализ на различните последици в европейски и световен мащаб. Второ, да формулираме целите на Европейския парламент и дългосрочна визия в тази връзка и трето да се направят предложения на Европейската комисия във връзка с бъдещи решения. Аз вече мога да ви кажа кои са според мен основните цели. Те са три. Хранително вкусова, вкусов суверенитет на Европа, продължаване съществуването на земеделските стопанства и подобряване качеството на живота на земеделците. Това са според мен основните основните цели, към които трябва да се стремим. Надявам се на богат обмен на мнения. Днес земеделският свят много страда и е, за това искам е, да призова към е, силен ангажимент с тази тема на всички контрадокладчици. Моля всички да защитават солидни аргументи. И това, според мен, ще ни отведе до правилните решения. Очаквам от всички надежно сътрудничество. Благодаря ви. Откривам дискусията. Имате възможност да изразите мнението си пред авторката на доклада и по електронната поща и в двустранни разговори, и то сега, още преди изтичането на срока за внасяне на предложенията за изменения. Госпожа Милер. Благодаря за представянето така на общо взето посоката, в която ще се върви. Мисля, че много сериозно трябва да се занимаем с нестабилността на пазарите. Две неща са важни. Първо, за младите ни фермери те се нуждаят от целенасочена подкрепа, за да имат перспектива за бъдещето. За мен е важно във втория стълб да продължаваме да имаме възможност за гъвкавост по отношение на регионите. Също така ще се радвам, ако поставим суверенитета на прехранването на първо място. Труден ще е обаче шпагатът който трябва да направим. Все пак селското стопанство е най-важният производствен сектор за храни в Европа. Разбира се, опитът придобит в така наречената зелена промишленост също трябва да се възприеме. Благодаря. Dziękuję za krótkie wystąpienie. Pan poseł Agniu. Бла, много благодаря за краткостта, господин Агион. Благодаря. Ние говорим за средства, които могат да бъдат използвани за смягчаване на ефекта на променливостта на цените на земеделските продукти. Ще предложа два метода. Единият е пробван, използване на пазарите на фьючерси. Това може да се използва и от потребителите, и от производителите, и от хората, желаещи да спекулират. Тоест, хората могат да си засеят полята, знаейки, че ще получат някаква цена, а пък ако тази цена се окаже по-висока, има и за останалите по веригата. Е, разбира се, че търговията с фьючерси е трудна, но това е валиден метод. Вторият е, инструмент е, сега се използва по-често във Великобритания. Търговците на дребно се съчетават с познати, изпитани производители и обвързват цените в своите договори с цената на фуража. Така че ако цената на фуража нарасне, веднага нараства и цената на крайния продукт, от което търговците на не губят. Oui, merci, monsieur le président. Évidemment, la volatilité des prix Господин Луазо, благодаря. Разбира се, променливостта на цените е една драма за земеделците. Това вреди на производителите, на инвестициите, на рентабилността на фермите. Тази е, променливост е, я търпим доста време. Понякога е, мога да кажа дори, че се изправяме пред обстоятелства, каквито не сме виждали никога преди. Освен това, интересите се различават. В Китай от 2000-та година на сетне с 41% се увеличило населението. Значително се увеличило и в Съединените щати. Съответно растат и цените. Освен това, ние реформираме общата селско-стопанска политика под влияние на Световната търговска организация. Механизми като квотите бяха изоставени. И а, сега трябва да мислим в глобален мащаб. Спекулацията също много засяга цените на земеделските продукти. Мисля, че европейската обща селско-стопанска политика трябва да гарантира продоволствената сигурност и цените за земеделците, т.е. да ги пази от тези спекулации. Мисля, че е неотложно да се върнем към първоначалната ни политика на защита, разбира се, в разумни граници. Е, как искате да подкрепяме и да защитаваме ОСП, след като крайният резултат е, че нашите замеделци се лишават от техния суверенитет? Напротив, целта на ОСП трябва да бъде да защитава суверенитета на замеделците. О, сори, Ферран, сори. Oui, euh, господин Феран, благодаря. Най-напред благодаря, господин председател, за това, че е, сте изпратили писмо до комисаря Хоган. Аз внимателно го прочетох и мисля, че е, в това писмо има много елементи, които трябва да бъдат категорично подкрепени в нашата комисия. По тази тема нямам какво да допълня, тъй като колегата Луазо каза всичко. Мога да заявя само, че днес не разполагаме с реален инструмент за ограничаване променливостта на цените. Няма значение е, дали е, става дума за цени на мляко или на захар. Тези цени се променят почти ежечасно. Е, разбира се, би трябвало да реорганизираме производството на рационални основи. Смятам, че това може да ни помогне много. List był do pierwszego komisarza, to znaczy do przewodniczącego Junckera. Pan poseł Kaputo. Писмото е отправено до председателя на комисията Юнкер. Сега господин Капут. Къде Григоли е дивентата идея? Уважаеми господин председател, Колебанията в цените на селско-стопанските продукти е станала източник на постоянен риск за селскостопанските производители. И много внимателно изслушах докладчика. Съгласен съм с избрания подход. За мен от основополагащо е да мислим в конкретния контекст – обаче искам малко да разширя дебата и да включа иновациите в селското стопанство. Разбира се, селското стопанство не се променя принципно, економиката може да се променя, да, но нека да не забравяме за възможността да се въведат иновационни методи за борба срещу колебанията на цените. И след обсъждането с комисар Хоган трябва да кажа, че си заслужава да се помисли за начините за интервенция на пазара, включително и в контекста на защитата на еврото. Имам предвид това, което се нарича количествено облегчаване. Също така важно е да се помисли за участието на Европейската инвестиционна банка, тъй като това може също така да предложи повече инновационни възможности. Благодаря. Jamen, øh, jeg, jeg vil sige, det der er vigtigt her også, det er jo, at man ligesom får ryddet op i de forskellige stats. Благодаря ви. Има едно важно нещо. Става дума за системата за подкрепа. Е, е. Това, което виждаме в сектора на производството на мляко и млечни продукти е, че Франция иска да подкрепи закупуването за разлика от други държави членки. Искаме и имаме нужда от това Европа да функционира за целта е необходима равнопоставеност. Много неща се влушиха след въвеждането на санкции срещу Русия и виждаме, че колебанията са свързани с несъответствието между търсенето и предлагането. Как можем да подобрим ситуацията? Как да направим така, че хората да плащат за продуктите, които се предлагат? Да, има някои, които започват да извършват спекулативни операции. Например, започва се за купуване на зърнени продукти и зърнени култури, защото се очаква повишение на цените и това води до резки колебания на цените в рамките на броени месеци. Имаме нужда от сигурност и нека да не забравяме, че ние се конкурираме с всички участници на световния пазар. И трябва също така в тази светлина да помислим за въздействието на договора за трансатлантическо партньорство за търговия и инвестиции. Господин Дантан. Благодаря ви. Новата колебанията в цените, извинете, трябва да се разглеждат по единен начин, защото причините за покачването на цените трябва да се разглеждат по различен начин от резките спадове на цените, защото причините могат да бъдат различни – свръхпредлагане и свръхтърсене. Обаче причините могат да бъдат свързани и с лошото функциониране на пазара. И тогава нещата отиват в едната или другата крайност. Имаме нужда от Европа, за да бъдат печеливши всички държави членки. Трябва също така да работим с такива субекти, такива международни организации като ФАО. Мисля си, че трябва да проведем изслушване с участието на ФАО, така че да направим равносметка на всичко това, което се случваше през последните години. Тъй като се сблъскваме с големи проблеми в международен мащаб, трябва да потърсим инструменти в Европа, които може би вече се използват по света, например, различни видове застраховки. Утопично е да мислим, че със всичко можем да се справим само вътрешно. Трябва да използваме и тези знания и опит, които са придобити в международен мащаб от други държави извън Европейския съюз. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Ще бъда много кратък. Мога да се подпиша под много от нещата, които бяха казани. Сега, когато разговарям с, сел... с немски фермери, много често се твърди, че това е национален приоритет. И те желаят специални данъчни облегчения за селското стопанство. В добрите години с добра реколта те плащат високи данъци би трябвало да е възможно да има необлагаема част от доходите, която да се заделя като резерв за така наречените лоши години. Това е едно от предложенията. Ми, що се отнася до регулиране на количествата, нещата биха сработили само ако се а, ако имаме а, външна защита Нико... Имаме договори с СТО с... и по линия на СТО, които не могат да се променят. Имаме договори с бедни страни, които снабдяваме. Трябва да се измисли някаква по-разумна система. Без външна закрила системата няма да сработи. Много благодаря. Сега ще помоля представителят на комисията да вземе думата. Заповядайте. Uh, you, Благодаря, господин председател. Бих искал да изясня нещо от самото начало. Бихме искали да сътрудничаме в максимална степен с докладчика. Бяхме изпратили на докладчика информация за предходни анализи, които извършихме в тази сфера, в момента актуализираме анализа, свързан с действието на всички налични инструменти и въздействието им върху ценовите равнища. Затова искам да подчертая, че сме отворени към сътрудничество и с докладчика и с вашата комисия като цяло. И искам да подчертая някои неща, които може би не станаха много ясни от предходното ми изказване приветствам това, което влиза във вашите правомощия, т.е. изготвянето на доклада, и изпращането му до комисията. Но бих искал да подчертая, че е важно да бъдат обективно отразени фактите. Искам да подчертая, че има нещо, което според нас се използва по един объркващ начин. Никога не сме искали да представим розова картина на сегашната ситуация в селското стопанство. Так му обратното много ясно посочваме, че когато цените вървят нагоре или надолу, селското стопанство се сблъсква с същия проблем. Цените в селското стопанство се увеличават само с една десета при увеличаване на цените на горивото или други въвеждани фактори но това означава, че точно стопанските производители най-много страдат от промени в себестойността на тяхната продукта. Също така несигурността в цените е основният проблем. Ако имате средна цена като 100 евро, каквато е била ситуацията с, с цените на зърнените култури в продължение на 10 години, когато цената се колебае с 20%, това е обяснимо. Но когато в продължение на кратък период цената нараства двойно и след това спада двойно, тук вече виждаме много сериозен проблем. И тук искам да кажа, че има три проблема. Това е колебанието в цените, също така проблемите с себестойността и Thank you very much. И също така успоредното повишаване спад на цените на различни свързани помежду си стоки. Готови сме за сътрудничество. Працы на rzecz сбогацения и за сбогацения wzbogacenia raportu. Благодаря за обещанието да ни подкрепяте. Сега авторската на доклада има за кратко думата. Да, съвсем накратко, господин председател. Тъй като нямаме достатъчно време, аз искам да благодаря на тук присъстващите колеги за техните изказвания. Съвсем е, усърдно си ги отбелязах. Е, искам е, да обсъдя е, в пълнота техните изказвания в едните седмици. Сравнително малко е времето ни. Мисля, че някъде към 20 април трябва да бъде готов проектът на доклада, което означава доста малко време за работа и е, благодаря на комисията е, за, е, и на всички колеги в нея. Надявам се, че ще има е, диалог между докладчика, докладчиците в Сянка и Европейската комисия. Ние сме в услуга и в служба на европейските замеделци. Дължим им защита и подготовка за идната и предстояща обща селско-стопанска политика. Дякую, пани посел. Благодаря, госпожо депутат. Моля ви, опрете се и на националния си опит. Имахме гостенка, министраката на селското стопанство на Испания. Тя говори пред нас за хранителната верига. Очевидно няма комплексни изследвания, но пък има изследвания, които осветляват определени области. Господин Аньо е, говори по този въпрос. Мисля, че опирайки се на този опит, ще можете да обогатите своето проекто становище. Със сигурност ще имаме още една дискусия по този въпрос след, което, след като получим преведените становища. Сега две минути техническа пауза и след това заседание на координаторите. Благодаря на представителите на комисията и на всички участници. След две минути заседание на координаторите. Благодаря.